Колеги, инициамо. Колеги, започваме. Come ho annunciato stamattina. Както казах тази сутрин, когато открих заседанието, трябва да направим нещо, което не бе направено на предишното заседание на нашата комисия, то е да прочета решения, които са прияти от координаторите на заседанието от 16 септември за да може това да бъде записан в протоколите, е да станат е, факт. На това заседание координаторите решиха, що се отнася до мисията във Франция за Нотр-Дам-де-Ланд, да вземат предвид това, което се е случило, е то отхвърляне от председателски съвет е, на същата тази мисия, тъй като има процедурни грешки. По тази гледна точка координаторите решиха, че трябва да се направи следното. Когато се преодолеят процедурните грешки и пречки, да има такава мисия. За мисията в Ирландия координаторите а, отбелязаха липсата на части на делегацията, посочени от координаторите, за да може в организационните правила, които сме си записали, това да бъде отразено. За това решихме да отложим мисията в Ирландия. След това добавиха се също така и проблеми, Ирландския парламент е посочил и за това замразихме тази мисия. Сега, що се отнася до измененията на nx 7 на регламента на парламента, който в заседанието през юли координаторите а, разгледаха и решиха да дадат тази тема за работа на секретарията, секретариатът на заседанието от 16 септември формулира едно предложение, а то е предложение за изменение с включване на 4 точки, които са свързани на първо място с оценката и управлението на дейностите в процеса на петициите, след това омбудсмана, публичните изслушвания в сътрудничество с съответната комисия на Европейския парламент за инициативи, по които има необходимия брой подписи на гражданите. След това правата на хората с увреждания. Имаше гласуване, гласува се против. Групата, групата на, СН, на социалистите и демократите гласува против, затова тази четвърта точка не бе включена като предложение за изменение на регламента. По тази точка искам да кажа на комисията, че остава участието на нашата комисия в Европейската платформа за мониторинг на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, така както е решено по предложение на Европейския съвет и консолидирана през юли с решение, т.е. няма да има изменение на регламента, но остава нашето институционално присъствие там. Освен това, координаторите на същото заседание през септември решиха да не приемат искането за мисия след петиция 944 от 2004 година, подадена от Елис Шейли за неприлагане на директивата на Европейския съюз за отпадъците. А, одобриха устни питания за а, Испания, за финансовите продукти в Испания и за управлението на отпадъците в Кампания, Италия. Бе отложено едно предложение за мисия а, в Ебро, една река. Бе отхвърлено също така искане за резолюция за сигурността на пчелите и устойчивото производство на мед. Последната точка, с която се занимаха координаторите, е прилагането на становището от е, правната служба за управлението на докладите след е, мисии с проучващ характер. Ние поискахме становище от правната служба след е, доклада за Галиция, защото там различни части от делегацията не постигнаха съгласие. Правната служба определи каква е процедурата. По тази процедура описателната част на доклада след мисия с проучвателен характер трябва да бъде плод на идеите на всички членове на делегацията. Тоест, ако има несъгласни, се описва в текст тяхното несъгласие и се включват всички предложения на съответните делегати. Що се отнася до препоръките, Правната служба твърди, че ако има несъгласие между членовете на делегацията, може да се гласува в самата комисия и съответен крайен срок за изменения по тези препоръки. В случая доклада с Галиция решихме да включим в описателната част тези предложения на тримата част от нашата делегация, които не бяха съгласни, да използваме като базов текст за препоръки онова, което ще бъде предложено от ръководителя на делегацията и след това по текста, който ще представи той, а това ще стане през ноември, всички колеги могат да представят изменения и след това това ще бъде гласувано на следващото заседание през декември на нашата комисия. Ето това бяха решенията, които бяха прияти от координаторите на 16 септември Надявам се по тях да има консенсус в комисията. Сега за решенията на координаторите от тази сутрин. В заседанието участваха Хефнер, който заместваше Ок, Аукен, Елмер, заместващ Салавракус, Мейер, заместващ Каунтис, Валеза, заместващ Яр. По първата точка, поиска на някои колеги, разгледахме едно предложение за прекратяване на 1298 петиция, така както е формулирана от господин Паксас в края на предишното задание на координаторите. По това предложение колегите от социалистите, от АЛДЕ и от СД гласуваха за прекратяване на петицията, което върви против становището на НП. ГУЕ е, се въздържа с мнозинство се гласува прекратяване на разглеждането на тази петиция и сега петицията, така, такава каквато е в момента, тя не може да бъде разглеждана отново. Нова петиция с нови елементи би могла да бъде част от нашата работа и бихме могли да разгледаме. Що се отнася? Може ли да вземете думата в края, след като завърша? Що се отнася до разпределението на докладите, които нашата комисия трябва да разработи, бе решено, ако няма друго решение от страна на координаторите, да се използва за разпределението на двамата докладчици метода ДОНТ трябва да бъдат разпределени. Доклад за европейското гражданство 2013 година и годишния доклад на нашата комисия, който винаги е за 2013. Е, ще бъде формулирано предложение на базата на схемата ДОНТ и ще бъде е, разпределена за, е, на вниманието на всички членове на комисията. Що се отнася до точки С и Д, е, искания за становище от страна на нашата комисия, Първото е за Европейския съвет, който ще се занимава с Европейската програма за 2014-2020 за европейското гражданство. И вторият, който е за правата, свързани с фундаменталните права в Европейския съюз. Групата на координаторите взе решение е, да замести становището с съобщение, писмено съобщение е, към съответната комисия, която се занимава с темата по същество. Сега за последващите стъпки по изслушването, което проведахме на 24 септември е, за въздействието на економическата и финансова криза върху европейските граждани, бе решено пак да се излезе със съобщение – а, към комисията ЕКОН, която ни изпрати да разгледаме един доклад със същата тематика. Като съдържание, това съдържанието ще бъде каквото е съдържанието на един доклад, но ще бъде под формата на съобщение и всичко, ще бъде, всичко, което чухме по време на изслушването, ще бъде включено вътре. Някои от колегите поискаха също така да обогатим това становище с някои а, идеи, които са свързани не само с обикновеното гражданство, а и гражданите, които имат, са или в уязвимо положение, или имат а, някаква степен на затруднение. Що се отнася до дневния ни ред през ноември, е, текстът, който е раздаден на колегите, е видоизменен с добавянето на потиция 846 от 2011 година, така както е поискала колегата Валеза. Координаторите одобриха включването на тази петиция. След това, четвърта точка, процедура а, на действията на нашата комисия. А, говорихме за предложение за документ, който бе представено на председателството на четиримата координатори, и е по-специално Салавракос, Вертман, Бощинаро и Яр. Та, да, с този документ е, цитираните координатори предлагат видоизменения от процедурен характер, за да можем да ускорим разглеждането и разпределенето е, по дати на съответните а, е, петиции, така по-добре да се работи. Този документ а, бе одобрен от координаторите с мнозинство, а, като Колегата Хефнер бе против, който оспори и метода, и съществото на това предложение и поиска своето изказване, да бъде, неговото изказване, извинете, да бъде включено в протокола. Секретариатът от своя страна даде някои важни детайли по този въпрос и смята, че този документ от страна на тези четирима координатори е нещо положително не е по някакъв начин успорва на тяхната дейност, защото по този начин се признава всъщност дейността на секретарията. Цифрите, които искам да цитирам, са следните. Цифри, свързани с липсата на персонал в секретарията. По време на 2013 година секретариатът е изгубил а, някои от своите служители. Имаме замяна само на едно звено, т.е. имало е временно заместване. Трет, второ пък частично е било заменено а, на 3 септември. Още едно празно място. А, има асистентски места, които също са празни. Тоест, а, ние сме много а, под необходимата заетост. Разбира се, че това не може да се оправдаваме пред нашите граждани, но ние ясно може да разберем работата на колегите и защо се бавят нещата. Секретарята също казва, че 500 петиции по-настоящем се превеждат писменно. И до ноември още 275 петиции ще е, бъдат дадени на комисията за одобрение. sicuramente ha inciso oltre alla riduzione. Това също е, пречи, тъй като виждате колко малко хора се занимават с тези петиции, много е, малък брой служители имаме, имаме голям брой становища, мисии, които от края на 2012 до първите месеци на 2013 година сме провели. Така че от е, наша страна мисля, че е прекрасно, че смятаме, че трябва да се спазват правилата, предложени от координаторите, но от друга страна всеки един от нас трябва да направи най-доброто, което може, за да отговаряме максимално бързо на нашите граждани. След това искания за спешни въпроси, т.е. за спешни петиции. Първото искане е петиция 051 от 2013 година на колегата Вили Майер, която е одобрена от колегите координатори с мнозинство. Второто искане за спешна петиция е формулирана от колегата Карл Ситругайс по петиция 570 от 2013 година това искане за спешно разглеждане не бе одобрено от координаторите, които предложиха да бъде изпратено искане за информация на националните органи, за да може после евентуално да се реши как да върви напред тази петиция, като спешна или не. След това гласувахме с мнозинство искането за спешност на петиции 1194, 1574 1713 от 2013, поискани от колегите Палоне и Анджелили, които ще бъдат разпределени наистина в спешен порядък. В точка разни имаше заявка от госпожа Алкен а, писмена заявка от нея, защото, както казах в началото на работата ни, колегата Алка не присъства, тъй като е имала, претърпяла инцидент. А, та колегата Алкън поиска да се повдигне въпроса ратифициране на договора от Маракеш за използването на писмените текстове от страна на слепи или незрящи и Комитета на координаторите реши единодушно да одобри искането на колегата. Ще изпратим едно писмо, с което ще се обърнем към комисията и към съвета по този въпрос. След това информативни част. Под комисията по правата на човека изпрати комисията Либе, комисията Пети, искане да се заяви work, организиране на workshop за прилагането на конвенцията, конвенцията на ООН за правата на лицата с увреждания. Е, координаторите тук казаха, че са съгласни, ще работим в бъдеще по тази тема. Координаторите поискаха от председателството да настоява пред председателството и пред конференцията на председателския съвет да се преразгледа отказа ни на, на наше искане да ни бъдат дадени а, два а, доклада по собствена инициатива. Така че ще изпратя на председателя Лене това искане. Освен това искам да ви информирам, че така както бе решено на заданието на координаторите от септември, председателството подготви и представи а, въпроси които са били обсъдени на станието на координаторите през септември. Календар, календар а, бе изготвен за нашата работа през 2014 година и няма други точки. Това бе решено. Колегата Баго искаше думата по втора точка. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, megpróbálok nagyon gyors lenni. Ehhez a... Ще се опитам да бъда наистина кратък. Искам да кажа нещо по този въпрос, тази точка от дневния ред. Говори се за една петиция 119 по словашкото гражданство. През май Комисията по петициите реши тази точка от дневния ред да остане, докато Конституционния съд не разгледа този въпрос. Е, в Кошице ние се занимахме с този въпрос. Няма нищо ново по това досие. Според мен е, има процедурна грешка и сега на стенто на координаторите е взето решение, което върви срещу смисъла на предходното решение на комисията по петициите. Координаторите решиха да бъде закрита, да бъде затворена тази петиция. Много интересен подход, е, защото и социалистите, и НП, и писменно и устно казаха, че не иска да бъде закривана е, тази петиция. А, независимо обаче от всичко това е решено да няма повече разглеждане е, на тази петиция по искане на господин Паксас. Е, изключително важно е да се каже, че не смятам, че в регламента по някакъв начин е, казва, че координаторите могат да отменят решение на цялата комисия, и то парламентарна комисия. А, между другото, а, смятам също така, че това може да нанесе щети и на престижа на комисията ни, ако има е, един орган с по-нисък статус, който отменя становище на по-виш орган. Трябва да ви кажа, че наистина е унизително едно такова решение. Що се отнася сега до работата на секретарията на нашата комисия и за работата на координаторите и техните предложения, трябва да кажа, че е, ще говоря с генералния секретар на Европейския парламент. Благодаря ви. Разбирам ви, господин Баго, разбирам, че сте неудовлетворен. Аз също съм неудовлетворена, не само аз, защото нашето намерение винаги е да даваме отговор на гражданите, които се обръщат към нас. Е, тази, този въпрос в тази петиция е много спорен. Многократно сме говорили по него. Координаторите имаха мандат от комисията да решат по тази тема. А, дали да започне а, работа или не. Имаше отлагане на това решение на координаторите, за да се прецени дали въпросите, които се повдигат от а, вносителите, а, на идеята да не се закрива петицията и другите, които смятат, че те трябва да бъдат закрити, са е, обосновани. Мнозинството от координаторите, както обясних преди маничко, реши, че аргументите, които подкрепят идеята за затваряне на тази петиция са повече. Много добре знаете, че нашата комисия от момента, в който един гражданин се обърна към нея с нови елементи, които могат да ни помогнат да преодолеем тези аргументи, които днес накараха аргументите да закрият тази петиция, не трябва е, по никакъв начин е, да прече нашата комисия отново да отвори тази тема и гражданите бъдат чут от Европейския парламент. Е, по правилата на демокрацията решихме да подходим така. Ако искате да направите нещо по повод това решение, това е ваше пълно право. Господин Бауер има думата. Uh, Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и за отговора на писмото ми. Въпреки това, което обяснихте, ще кажа, че съм до някъде разочарована от това, че координаторите може да пренебрегнат решението на комисията и това, което е записано в протокола. Тяхното решение се оказва с примат. Как е възможно това? Как може координаторите да отхвърлят решението на комисията? Аз съм сигурна, че ще се обърнем с нова петиция към комисията, ако решите конкретната петиция да бъде закрита, тъй като тук опираме не само до двойното гражданство, нещо, което е в компетенциите на държавата членка, но и правната несигурност, а тя е много голяма тук засягаме основни права на европейските граждани. Благодаря, господин Мацарус. Благодаря. И аз искам да кажа, че съм съгласен с тези, които говориха пред мен. Трябва да кажа, че съм потресен от това, което виждам, че се случва в тази комисия. Аз а, бях тук на заседанието на 27 май а, и тогава се каза, че Координаторите казаха, че тази комисия може да бъде разгледана единствено и само при закрити врата. И аз се запитах защо една петиция, която е право на европейски гражданин, не може да бъде разгледана публично, а само при закрити врата, тайно и потайно. А, може би, за да може този въпрос да остане незасегнат всъщност в общественото пространство. Смятам, че трябва да следваме принципите, които винаги е следвала в работата си тази комисия. Нека да нямаме други процедурни грешки, като тази, която бе направена. Трима координатори на заседанието на координаторите през септември с представителство на е СД, колегата пак с бе там, а той дори не е координатор. Защо е бил там? По негово предложение, а, сега трима координатори са се разбрали и да не се разглежда повече тази петиция. Много е странна тази процедура. Сега не искам преклено много да говоря на тази тема, но чисто и просто искам да ми обясните, да ми кажете защо, защо не може една петиция, която е свързана с нарушаване на конституционно право, четвърти член по Конституцията на Словакия, който е свързан с националността и гражданството, в който се казва, че който иска друго гражданство, може да запази словашкото гражданство, т.е. има право на двойно гражданство. Говорим за националност на, от друга държава, членка на Европейския съюз. Това ли е Европейския съюз? Това ли е интеграция? Срам! Срам! Благодаря на всички изказали се. Вие знаете какви са решенията, които са взели, защото са взети, защото много бързо отговорих на всички мейли, които ми изпратихте. Повтарям това, което казах по-рано. Пленума на комисията реши да отложи крайната, окончателната присъда в кавички на координаторите, т.е. даде им право те с пълен мандат да вземат решение. Няма никаква процедурна грешка. Може да, се, да не сте съгласни, да се обсъжда, но вие им дадахте този мандат. И тъй като говорихме по същество, се създадаха две сили, които се бяха в противоборство и за това исках да има гласуване. При гласуването стана ясно какво е искането. В заключенията, които ви представих, видяхте как е протекло гласуването. колегите, които се изказаха, изразиха а, своето становище са силни думи, а, но все пак няма никакво нарушаване правата на никого, никакво нарушаване на европейските на парламентарни регламенти или процедурни правилници. Ако искате обаче това да бъде проверено, моля да се обърнете към съответните институции. Ако получа отгоре инструкции да следвам друг път и ако ми бъдат посочени отгоре, че като председател съм нарушила процедурата, с удоволствие ще я поправя. Повтарям още веднъж, че вземаме решение да затворим, между другото, временно една петиция, докато не излезе съдебен орган със своето решение. Това е една от позициите. От другата страна, другата позиция е, че сега я затворихме. Формално е затворена, чакайки нови елементи, които да аргументират дискусия пред една от институциите на Европейския съюз. Мисля, че ситуацията е съвсем ясна и мисля, че дори в други ситуации сме подхождали по този начин, т.е. подхождали сме с гласуване защото се случва, когато се защитават правата на гражданите, да бъдем на различни позиции за това как може да стане тази защита. И така, записано е всичко, в протокола е са вашите становища. С това приключвам съобщенията на председателството. Свърз приемане с мнозинство от страна на комисията на всички взети решения. Преминавам към различните точки от дневния ред. А, дневен ред. Какво следва? Петицията. Не. Има едно изменение. Петициите, които са записани в дневния ред за днес след обяд, имат само по един вносител, който присъства. Ние ще дадем предимство на петиция на която има присъстващ такъв. Седемнайста точка 277 от 2010 Ана Сипра. Е, имаме присъствие на госпожа Сипра, която ще ни каже какви са причините, поради които тя е тук при нас. За 5 минути имате думата. Душ мога да. Шановни <clears throat> członkowie комисии, шановни europosłowie. Дами и господа, уважаеми членове на комисията по петициите, първо бих искала да ви благодаря за възможността да говоря днес пред вас. Моята петиция е свързана с стандартите за бременност и раждане. Моят син Оскар Имаш нужда от 24 часова интензивна помощ. Той не може да говори, не може да се храни. И аз като майка страдам, защото виждам как той ежедневно страда. Без тези грижи той няма да може да оцелее. Именно за това мисля, че трябва да се борим за перинаталната грижа и в Ев... Полша, и в Европа. Нека ви напомня какъв е принципа в член 35 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Всеки има право на достъп до превентивната грижа като би трябвало националните закони и практики да гарантират това право и неговото прилагане на високо ниво. Светът се обединил, за да се избегне проблема с детската смъртност. Освен това, имаме и доклада на УНИЦЕФ от 13 септември и доклада и на ООН. Съгласно този доклад, 6 милиона деца са умрели в света. 18 000 загиват ежедневно. Всичко това може да се предотврати. Необходими са някои простички стъпки – Необходима е най-обикновена грижа за майката и детето, която обаче да бъде 24 часова. Необходими са инвестиции. Това ни показва и доклада на СЗО и генералния директор на СЗО Маргарет Чан. Същевременно имаме законодателните норми в 36 страни, обединени в Европейската организация там също се призовава за по-високи стандарти, за висококачествена перинатална грижа и здравни работници с необходимия опит. Самата аз мисля, че съм жертва на системата в Полша и именно за това от 2001 до 2013 година аз непрестанно търси решение на проблема. Сега синът ми е на 14 години, но аз се опитах първо да се насоча към съдебните власти в Польша, прокуратурата в Польша, да осъдя държавата за проявената липса на грижа, но се натъкнах единствено на едни непрестанни забавения, Самата аз не можех да си позволя да плащам за адвокатски услуги, така че делото не се разгледа през 2007 година, както трябваше, отново беше отложено, накрая се разгледа при закрити врати и за жалост никой не се отзова и не ми помогна. За това аз подадох жалба, 27 жалби всъщност до сега, от тях 24 бяха отвърлени. Така че и аз и сина ми се борим 14 години в Польша безрезултатно, като покриваме всички разходи за това. Трудна битка, скъпа битка. Аз самата не мога да си позволя да плащам дори разноските за адвокат, а служебният адвокат, който ми беше назначен, изобщо не ме информира на време, като че ли всеки предпочиташе да си затвори очите. И това се превръща в правило. Именно за това се обръщам с петиция към вашата комисия. Необходимо е да се повишат стандартите за перинатална грижа. Необходимо е да се намали детската смъртност и случаите с увреждания на деца. Необходимо е да се гарантира равно третиране в грижите за бременните и майките. Така жените ще могат да разчитат на безопасно раждане и добра грижа това не би трябвало да се поставя под съмнение и тук е добре да се разработи специално ръководство, което да обучава жените, така че те да знаят какви са отговорностите на всички, които ги заобикалят. Необходимо е при бременността и ражданията, безопасността и грижите да са на високо ниво и това да е европейското ниво – Разбира се, затова е необходимо да се обучат и здравните работници. И като споменах здравните работници, ви призовавам да приемете регламент, който да защитава бремените и родилките. Да се въведат конкретни стандарти и процедури. Ние не можем да допуснем ситуацията, при която всеки прави каквото си иска. Трябва да сложим край на устарелите практики. Защото е вярно, че лекарите са хора и всеки може да сбърка, но когато те се отклоняват от основната процедура и не си изпълняват отговорностите, някой трябва да ги спре. В Европейския съюз никой не води статистика за лекарските грешки при перинаталните грижи. Това се прави само в скандинавските страни, но никой не казва колко бебета умират всяка година заради такива грешки. Да не говорим, че в много държави няма никаква превентивна грижа, няма добри практики, така че да може да се учим от грешките си но тук са необходими 10 пъти повече средства тогава, кога проблем с детето. 10 пъти повече, отколкото в сравнение с едно здраво бебе. Затова са необходими и ресурси за перинаталната грижа и те трябва да се насочат там, където са необходими. За съжаление, малцина разбират спецификата на проблема, родителите трябва да се борят сами, като трябва да кажа, че някои от лекарите за жалост проявяват безучастност и децата умират. Същевременно демографската ситуация е такава, че ние не можем да си позволим небрежност. Необходимо е всички новородени в Европа да могат да имат равен старт. И затова мисля, че част от структурните фондове трябва да се задели за по-добрата подготовка на здравните работници и за перинатаната грижа. Благодаря, надявам се, че вие ще действате в името на всички нас. Много ви благодаря. Давам думата на комисията Изабел Деламата. Thank you very much. Благодаря. Ние съчувстваме на ситуацията представена тук. Европейският съюз работи по защитата на перинаталната помощ в рамките на ограничените си компетенции. Знаем и предполагам, че вие знаете, че нашите компетенции, правните ни компетенции са много ограничени перинаталната област е, в нея можем да дадем само препоръки. Можем да даваме информация, да провеждаме кампании, да правим а, доклади, както имаше такъв през миналия май. И също можем да обсъждаме какви са причините за тази преждевременна смърт. Опитваме се, разбира се, да подобрим и качеството на услугите. В рамките на тези няколко действия ние имаме експертни групи в области като перинаталното здраве с цел да идентифицираме най-добрите практики и да помогнем на държавите членки да подобрят националната ситуация. Но в компетенциите на държавите членки да организират правната страна и финансирането на здравната система единственото, което комисията може да направи, да подпомогне държавите членки, да им даде експертни съвети, да организира здравни програми, както и, програми за научни изследвания. Ние също работим по Европейска стратегия за опазване на здравето на детето и също създаваме инструментариум за опазване на здравето на децата. Съгласни сме с доста от проблемите, които нашият петиционер представи. Но още веднъж казвам, ние бихме могли да помогнем чрез структурните фондове. Те могат да бъдат използвани за здравеопазване, за оборудването, инфраструктурата, както и за споделяне на добри практики. Насърчаване на безопасността в здравеопазването. Имаме такава инициатива и тя работи от няколко години с всички държави членки. А сега имаме нова директива, която влиза в, села, в сила следващата седмица и тя ще даде нов инструмент за работа, съвместна работа с държавите членки, а именно и ще имаме критерии защото наистина прави сте, че има само няколко държави, които а, съобщават за медицински грешки. Идеята е да има повече държави, които да се присъединят към тази инициатива и да можем да се учим от грешките си и да имаме по-добро здравеопазване за всички европейски граждани, включително и децата. Относно обучението на персонала, здравеопазването, това са национални компетенции. На Европейската комисия подпомага държавите членки чрез различни фондове, например Европейския социален фонд. Но държавите членки имат компетенцията да отпускат средства по дадения фонд за специфично обучение и за специфични здравни грижи. Не е възможно за нас да имаме така както вие го поискахте, да има един наръчник, един единствен наръчник за а, това как без, безопасно да се израждат деца, защото това не е в нашите компетенции. Само националните власти могат да направят нещо такова. Разбира се, комисията, още веднъж казвам, може да насърчава развитието на здравеопазването и да дава информация. Това е, което можем да направим. Благодаря. Благодаря на комисията. Започваме с дебата. Давам колега, на думата на колегата Валеза. Дякую, пани Преводничонце и дякую, пани, за, за обесност. Благодаря. Благодаря за вашето присъствие тук. От това, което чух от Европейската комисия, това означава, за съжаление, че нищо не можете да направите. Нека да ви задам въпрос. Какъв ти права и задължения жените трябва да имат, когато се роди детете? Мисля, че всички жени трябва да имат едни и същи такива права и задължения, без значение къде раждат. Мислите ли, че имаме нужда от една а, брошура или едно проучване за това какви са условията и какво се, какви са правата на жените а, при раждането. И защо има толкова много скрити неща, които стават под килима, така да се каже. Момент. <laughs> Не, не, трябва да прекратим първо дебата. После ще ви дам думата. Господин Бощина. Грация, сеньора президенте. I have two questions. Благодаря, госпожо председател. Имам два въпроса. Първият беше споменат от колегата, но нека да кажем, да попитам. Как дефинирате тези насоки? Този наръчник? или стандарти, които трябва да са еднакви е, в цялата страна и в целият Европейски съюз. Защото това противоречи на практиките на всяка една държава членка. Можем да говорим по-скоро за медицински някакви стандарти, не толкова за образователни. И как трябва да се създадат правните норми, за да ги приложим. Аз идвам от православна страна но знам, че трябва да имаме права и задължения. Как решаваме кое, кое е право, кое е задължение? И кой ще а, трябва да се занимава с прилагането на задълженията? Вторият ми въпрос. Според вас, някои държави членки нямат анализ, нямат проучвания, нямат оценки на, на здрави, здравородените деца. Като се знае, че а, здравеопазването като цяло е въпрос на субсидиарност, защо те трябва да приемат в такъв случай европейски стандарти? Това противоречи на договора. И е също нещо друго. Раждането е въпрос на лична отговорност. Това е огромна отговорност на плещите на семействата, на майките и на бащите не само майката и бащата, но понякога а, поне на един от тях. Как се прехвърли индивидуалната лична отговорност към една абстрактна институция, която се намира някъде си? Някъде си в Брюксел. Как някой в Брюксел решава кое е стандарта за а, здраво родено дете и е, дали стандартите се спазват както трябва. И, и тези абстрактни власти ще трябва да решат кога трябва, кога една държава е, не, не е приложила въпросните стандарти, съответно трябва да понесе наказание. Благодаря. Благодаря. Иска ли някой друг да се изкаже? Колегата. Благодаря. Преди мен колегите зададоха доста, доста въпроси, аз няма да питам, тъй като вие като вносител сте тук, защото се чувствате безпомощно състояние. Обикновено така идват вносителите при нас, обърнали са се към всички възможни институции и се е оказало, че национално ниво няма кой да им помогне. Затова стигат до европейско ниво. Единственото, което искам да зная е следното. Наистина ли сте се обърнали към всички национални органи, към които можете? Защо сте днес тук? Дали това се дължи на факта, че всички, всичко, което сте предприели в Полша е приключило и вече няма към кого друг да се обърнете? Европейския съюз не може много да направи. Това е въпрос, е, който стои в ръцете на националното здравеопазване и неговата организация. От друга страна, гражданските инициативи може би помагат. Как мислите вие? Смятате ли, че те не помагат е, на жените? Защото има много такива граждански инициативи. оставам с впечатление, че това е един апел бременните жени да бъдат третирани по-добре, особено когато е, раждат е, децата си. Благодаря. Много въпроси бяха зададени и към вносителката. За това давам думата на вносителката да отговори, ако иска. Postaram się odpowiedzieć na te pytania. Oczywiście postaram się odpowiedzieć na te pytania. Разбира се, ще се опитам да отговоря. Както знаете, тази година Европейския Европейска асоциация по гинекология излезе с специални стандарти, които трябва да се прилагат във всички 36 членки на тази асоциация. Така че имаме определена рамка за това как да се процедира. В ръцете на всяка отделна държава членка е вече да прилага тези стандарти. Има по-богати държави, по-бедни държави. Последните 8 години живея в Германия и здравеопазването изглежда много по-различно там, отколкото в Полша. Има системни грешки и знам, че е много трудно да се промени бързо системата. Това го приемам и аз до известна степен съм жертва на тази система. Искам да направя така, че нито един друг гражданин на Европейския съюз да не трябва да живее с травмата от раждането, чисто и просто, защото ражда в система, която е погрешна. Затова говоря пред вас като майка. Често оставам с впечатление, че само родителите действат в такива ситуации. Майките или децата, които вече са починали, няма как да дойдат тук пред вас. Пред вас могат да дойдат онези майки, които трябва да се грижат 24 часа а, за децата си. Те също няма как да дойдат тук пред вас. А, искам и се Европейския съюз да реши да действа по тези стандарти, които споменах. Тези, а, този набор от а, стандарти. А, които гарантират доброто качество. Не можем да пилеем а, пари на дънакоплатеца за финансиране на детска смъртност. Средствата трябва да върват в правилната посока. Те трябва да се борят с детската смъртност и увреждания. Вече казах, че една бременна жена трябва да знае какви са правата и отговорностите й. Говорих пред вас за наръчник за бременни 50% от а, забременяванията в Европа са непланирани. Много често жената не знае какви стандарти трябва да се прилагат, какви тестове е, и е, изследвания трябва да се направят. Полша изостава, според мен, и все още не е приела подходящия модел отнема време, докато жената отиде на гинеколог. Понякога трябва да се обърне първо към частен лекар, което е скъпо. И трябва да е ясно какви са задължителните изследвания, какви са правата и отговорностите, когато бременната жена постъпи в болница за раждане. Говоря от личен опит. Има отлични лекари, наистина, и те са много, но лекарите работят усилено и те могат да бъдат е, уморени на работното място, както всеки един от нас. Когато човек работи прекалено дълго, той се уморява. Ако погледнем, например, родилна зала, трябва да е ясно какво оборудване трябва да има в родилната зала. Родилката постъпва в болница, колко часа може да стои тя сама на болничното легло, без да бъде прегледана. Аз цял ден чаках да мине лекар да ме прегледа. След това отговорностите на бременната. Аз лично направих всичко, което е необходимо. Ходих на, на прегледи а, и така нататък. Това също трябва да бъде описано. Европейския парламент трябва да провери къде отиват парите, трябва задължително да види правилно ли се разходват те. Защо Европейския борт и колеж по гинекология разходва толкова време и пари за да дефинира тези стандарти, а никой не ги прилага. Задължително е те да бъдат приложени. Говоря пред вас като майка, но а, решението е ваше. Пренаталните грежи в Европа са много важни. 500 хиляди бебета се раждат преждевременно. Огромен риск за цяла Европа е това. Кой ще се грижи за тях по-късно, когато те се родят увредени? Благодаря. Никой друг не иска думата, защото нямаше предложение по процедурата трябваше да се направи предложение. Искате да остане отворена петицията или за отговор? Господин Буштинаро. Госпожо председател, може би ще бъде по-добре тази петиция да бъде предадена на комисията по здраве за да може те да я оценят и да видим през техни очи, през техните очи, през техните компетентности, дали може да се направи нещо, защото трагедията е реална. Проблемите на лицата, които живеят на, на границата, са много сериозни. Има и погрешна практика, и грешки, Дефинирането на грешките на общ европейски език ще бъде изключително важно, за да се предотвратят в бъдеще част от трагедиите, за които говори току-що вносителката. Това можем да го направим. Нека да остане отворена и да бъде прехвърлена комисията по обществено здраве. Харесва ми предложението ви, господин Бощинаро, и се питам дали това е възможно. Можем ли да я предадем на друга комисия и да поискаме тяхното становище? Ако това е така, то тогава ще подкрепя неговото становище и ще поискам тя да бъде прехвърлена на друга комисия. Съгласна съм. Разбира се, че ще бъде полезно да се обърнем с искане към компетентната комисия по същество. Но Това, което каза господин Бощинаро, ни дава и друга възможност, защото 178 член, алинея 5, дава възможност за един друг път, за намеса. Европейския парламент, съгласие с съвета, економически социален комитет и евентуално комитет на регионите, да начертае път, за да гарантира постигане на тази цел, заложена в договорите. Високо ниво на здравеопазване в конкретни случаи. Смятам, че това може да бъде избрано за такъв специфичен случай, защото цифрите, които цитира вносителката, са наистина тревожни. И смятам, че така ще почетем и нашият учредителен договор, защото ние като комисия и, разбира се, като Европейски парламент, защото ние представляваме парламента, можем да нададем глас за прилагане на един от членовете на този договор, който гарантира правото на живот или опазването на правото на живот, заедно с един дебат, ако ми даде тази възможност, за да може парламента да гласува по едно искане за използване на Европейския социален фонд а, при прекъсване на бременност, защото темата за живота, за раждането са свързани и с опазването на тези фундаментални ценности, а, които са много по- важни е, и трябва да бъдат включени сред тези, за които се използват фондовете. Така че трябва да положим малко повече усилия. Също трябва да кажа още нещо, да се обърнем към националните власти. Трябва да се обърнем към тях, да им изпратим едно писмо и да поискаме потвърждение или успорване на цифрите, данните, които току-що получихме от нашата вносителка. По този начин ще можем да разполагаме с обективни данни, които не идват само от една от страните, а идват и от националното правителство, в случая Полша, правителството на Полша. Аз разбира се, че ще прехвърля този въпрос на Комисията по здравопазването, за да видя дали те са говорили по тази тема, защо дали смятат, че това е тема, която трябва да бъде разгледана. <clears throat> Бих направила и едно проучване. И тук се обръщам към секретарията, дали е възможно да се използва процедурата по 178 в нашия член и бих изпратила и писмо на полското правителство, за да поискам потвърждение на данните, които току-що чухме. Ако сте съгласни, петицията остава отворена. И така ще процедираме от тук нататък. Благодаря на вносителката, госпожа Сипра. И сега преминаваме към следващата петиция или предходната тъй като преобърнахме малко дневния ред. И сега ще разгледаме петиция 1454 от 2012 година, представена от Уилям Сандърс с британско гражданство, относно предполагаема дискриминация във връзка с студентските такси, заплащани от английските студенти в Шотландия. Той не присъства. Вносителя, затова давам веднага думата на комисията Антонио Марко. Thank you. Благодаря ви. Проблемът, който откроява петицията е, че съгласно вносителят и английските студенти в Шотландия заплащат по-високи такси от самите шотландски студенти или други европейски студенти. Комисията посочва, че това е въпрос, който се решава изключително и само на национално ниво, защото разликите засягат единствено местните студенти. Независимо дали са шотландци и англичани или северноирландци, те са всички британски студенти. Ето защо Тяхното третиране в този случай не може да се разглежда на европейско ниво и съответно жалбата да се разгледа в Съда на Европейския съюз. Необходимо е тя да се разгледа на национално ниво. Според комисията, изключителното правомощие в този случай принадлежи на властите на Обединеното кралство. Благодаря ви. Колеги, intendono prendere la... Иска ли някой от колегите да вземе думата? И колега Яр. Колегата Яр. Я не kurze, kurze Nachfrage, weil ich, ich Благодаря ви. Кратък последващ въпрос, ако ми позволите. Обеден съм, че комисията ни дава правилния отговор – той отговаря и на очакванията на гражданите от правната система. Но ние обсъждаме често европейското гражданство и не е приятно, когато гражданите се чувстват европейци. Ето тук обаче опираме до ситуацията, където местните студенти заплащат по-малко в сравнение с някой, който все пак идва от друга част на страната. Не е ли това случай на дискриминация? Нямаме ли разграничение между местните и останалите? Струва ми се, че е добре държавата членка да обосновава случаите на такова различно третиране. Поне това е моето разбиране, когато обсъждаме въпроси като таксите по магистралите в Германия, например, те или се прилагат спрямо всички, или спрямо никого. И ето в случая конкретният проблем е, че местните студенти плащат по-малко от останалите. Защо имаме такива разлики в студентските такси? Струва ми се, че това е ясна дискриминация, освен ако нещо не разбирам. Uh, um, Благодаря ви за въпроса. Комисията всъщност в отговора си обяснява, че наистина имаме случай на дискриминация. Но дискриминацията не е по признак националност, защото всички студенти от Шотландия или Ирландия или Англия са студенти в Обединеното кралство. Именно за това ние се позоваваме и на съдебната практика на Европейския съд, който разглежда подобни случаи като проблеми решавани на национално ниво. Но това не означава, че въпросът не може да се отнесе към националните съдилища. Благодаря ви. Фернандес Bueno, es un tema, un tema complejo. A mí me tocó vivir de cerca. Темата е трудна. Самият аз имам син, който учи в Обединеното кралство, в Англия по-точно. И британската система на бакалавърско ниво не налага такива разграничения, където и да учи студентът в рамките на Обединеното кралство. Поне аз, доколкото знам, изискванията са едни и същи, независимо дали си в Англия или в Шотландия. Но, наистина, местното управление в Шотландия, в Англия има правомощия в областта на образователната сфера и виждаме как ги използват в случая. От друга страна, имайте предвид, че шотландските университети са наводнени от английски студенти, тъй като таксите им са три пъти по-низки, отколкото в Англия. И какво прави шотландското правителство? Ясно е, че то иска да развива образованието е, в рамките на Шотландия. Може би за това имаме и ответната реакция спрямо британски студенти от останалата част на Обединеното кралство, които отиват да се обучават в Шотландия. Разбира се, ако Шотландия се обособи като отделна държава, тогава въпросът ще стои по съвсем различен начин, но в случая Шотландия е част от Обединеното кралство. И единствения начин, по който може да защити образователната си политика, е именно да налага по-високи такси на английските студенти и на богатите руснаци. Capisco la situazione nella quale ci troviamo Разбирам ситуацията, в която се намираме. Сложна е. Няма как и да извиваме ръцете на Европейската комисия, защото е ясно, че има очевидна дискриминация. По причини, които няма сега аз тук да коментирам. Нещо, което се случва вътре, в рамките на една държава, поради което ние имаме ограничена възможност за инициатива. Пък и Европейската комисия не може да действа, Очевидно е трудна тази ситуация за някои европейски граждани. Оказва се, че техните права на мобилност са ограничени. А това е едно от основните права в Съюза. Защото е ясно, че когато се прави такова разграничение, е, при налагането на университетски такси се налагат ограничения и всъщност се намалява възможността на много да се движат свободно. Комисията може да каже, че могат да се движат свободно към други държави на Европейския съюз, разбира се, но все пак си има ограничение тук, което е наложено. И знам, че това е така, но моето предложение към колегите е да поискаме от националните власти и обръщайки се към компетентния министър, който отговаря за висшето образование, да ни изпратят аргументи за тяхното поведение, което ограничава свободата на движение вътре в тяхната собствена държава. Това в логиката на сътрудничеството между отделните нива от институционален тип и по никакъв начин не се месим, защото, както казах в самото начало, нямаме правомощия да навлизаме по същество в един такъв въпрос. Колегата отново поиска думата. Имате думата. No sé si estoy de acuerdo con usted, señora Presidente. Yo creo que lo estamos haciendo Аз не искам да влизам в конфликт с вас, госпожо председател. Вие ни казвате, че това ограничава мобилността на студентите, вярно, таксите за записване в университета са важен елемент от образованието. Но както вече ви казах, моят син, който учи в Обединеното кралство, плаща три пъти повече, отколкото ако беше останал в родината си. И това беше на времето. А сега би плащал 10 пъти повече. Така че проблемът не е само между Шотландия и останата част от Обединеното кралство ако решите така да го разглеждате, ще трябва да а, сложите едни и същи такси в цяла Европа. А, а иначе, сега какво става? Плащате 9000 лири, за да се запишете в един английски университет. Разликата е огромна. Това ли е Европа на мобилността на студентите? Ако искаме истинска мобилност, такъв случай всички а, такси, университетски такси да бъдат еднакви навсякъде. Същото въжи и за бензина. Навсякъде едни и същи цени. Благодаря. За да се изчислят таксите за образование, а, ние тук не можем да се намесваме в това изчисление. Университетите сами си правят тези изчисления, държавите членки също правят изчисления, търсят се компромиси, може да се поиска намаляване, може да се поиска увеличаване, в зависимост от услугите, които се предлагат от дадени университети. Но не, ние можем да се месим в подобни изчисления. От момента, в който се фиксират таксите, студентите знаят какво да очакват а, англичаните, жалко за тях. Ако държавата ми е поискала да се, увеличи, да се увеличат таксите, толкова по-зле, ми толкова по-добре за другите държави. Аз смятам, че тази информация винаги е полезна, винаги е интересна. Но като комисия, има ли някакъв ам, представител на комисията или някакъв местен омбудсман, на който можем да представим тази информация и да им кажем а, скъпи англичани, имате проблем с вашите университети. Все едно в Бавария а, да имаме като същата ситуация в, както в, в, в Шотландия а, ние да наложим такси, различни от стандартите, стандартните за баварските студенти, различ, различни такси за баварските студенти и за другите германски студенти. Определено е дискриминационно. Мисля, е миноранца la mia пропозиция. Да, моето предложение е явно в мълцинство. Добре, значи трябва да затворим тази петиция с евентуално прехвърляне към компетентен национален орган, комисията по петиции или омбудсмана на Обединеното кралство. И така, приключихме с 14-та точка и затваряме тази петиция, записана в 14-та точка. Преминаваме към 15-та точка, петиция 1186 от 2007 от Майкъл Кейн с британско гражданство относно покритието на медицинската застраховка за британските граждани във Франция. Петиция 1218 от Питер Джорджевич относно покритието на медицинската застраховка за британски граждани, живеещи във Франция. Нямаме вносител тук. Затова давам думата на комисията. Фертунген има думата. Thank you uh, very much. Благодаря. Това е много стара петиция. Тя започна през 2007 година. Комисията получи доста оплаквания от а, неекономически активни субекти, лица, извинявайте, които живеят във Франция и имат проблем да получат достъп до а, универсалната здравна застраховка. Това е а, схема за здравно осигуряване възоснова на местожителството. Комисията направи заседания с френските власти и през 2011 година имаше ново, имаше промяна в законодателството. Комисията разгледа циркулярното писмо и не се съгласи с някои от елементите. И продължихме процедурата по нарушение. Между време получихме и други оплаквания след заседание с френските власти, те решиха да за всички хора, които а, са, живеят във Франция, имат про- проблем с ползването на въпросната CMU, за страхо, осигуровка, да имат достъп до специално гише и да се решава точка, случай по случай това гише беше създадено през 2013 година. Някои проблемите са били решени, други случаи все още чакат решение. Позицията на комисията е, че тази процедура остава отворена, докато всички случаи не се разрешат и докато нямаме потвърждение от френските власти, че а, нещата са решени. Благодаря. Някой иска ли да вземе думата? Комисията ни разясни ситуацията. Поискали сте допълнителна информация от френското правителство. Диалогът явно тече. В такъв случай просто ще чакаме. И ще видим до кога ще държим петицията отворена. Сега точка 17. А именно а, липса на възможности в Польша за предаване на съдебни и извънсъдебни документи за връчване по почта или чрез електронни средства. Вносителят Арика Глен. Петиция 277. Е, Комисията имате думата. Комисията твърд смята, че има неправилно прилагане на, докум... на, на документа 1393 относно предаването на документи от съдебен происход по различни пътища, също така и нарушаването на член 8 от функционирането на договор на функциониране на Европейския съюз. Тук има и два члена от Полския кодекс за граждански процедури, които анализирахме. Първият от тях налага задължение на заинтересованите страни страни в такива търговски е, пратки да посочат или правен представител за изпращането на документи. А ако не се посочи такъв, документите, които са адресирани до въпросният субект, ще а, отидат в съда. Другият въпрос е свързан с а, още един член от Полския кодекс, където се казва, че а, датата на обслужване на документа е датата на издаването от съда или датата на почтенското климо. По правото, по задължението се посочи правен представител, в Полша. Този въпрос беше разгледан от съда скоро в случая Алдер. Това е случай 325-2011 и решението излезе през декември 2012. Съдът смята, че когато адресатът на документите живее в друга държава членка, обслужването на тези документи трябва да бъде спрямо всички изисквания на изпращането на тези документи. И когато такива документи се изпращат на лице или субект в друга държава, няма причини да няма спазване на регламентите. Комисията също смята, че задължението да се дават документите само на полски оператор е против член 18, защото това облагодетелства полските обществени оператори, и представлява косвена дискриминация възоснован на гражданство и националност. В последствие комисията предприе нужните мерки и преговори с полските власти през 2011 и накрая през 2013 бяхме уведомени от полските власти, че двата члена от ам, гражданския кодекс са променени така както комисията го е поискала и вече са опубликовани в полският официален вестник Газет на 2 август 2013. За гражданските процедури в Польша не е задължително субект и лице в трета държава, в друга държава да представлява, да посочва представител за тези документи, а по другите въпроси вече не няма да има полски, само полски а, оператор, който да има право да извършва услугата, а това може да бъде всеки друг почтенски оператор. Така че Кодексът за граждански процедури сега отговаря на европейските правила. Комисията прекрати процедурата по нарушение и за нас проблема е решен. Благодаря. Muchísimas gracias. ¿Alguien quiere intervenir sobre este asunto? Иска ли някой да се изкаже по въпроса? Господин Яр има намата. Съвсем накратко един въпрос искам да задам. Мисля, че комисията изясни а, въпроса поставен на традицията. Има ли някакви проблеми по прилагането? Исках да попитам. Не съм сигурен дали ви чуха. Пак ще попитам тогава. Комисията каза, че е ясно, че има такъв проблем, но все още проблема не е решен. Исках да попитам, е, изяснено ли е всичко това на вносителя? Добре, справяме се с този проблем по-настоящем. Ако това е така, можем да прекратим разглеждането на тази петиция, но вносителя каже благодаря за информацията, сега разбрах, а какво правим за истинския проблем, който той среща в ежедневието си? Има ли решение на този проблем? La, la palabra, pero yo también había tendido, señor Yar. Давам думата на комисията. Преди това... Аз разбрах от изказването на комисията, че е установено наличието на проблем, и въпросът на господин Яр следователно е свързан с това, дали можем ние да прекратим разглеждането на тази петиция или не. Е, well, in the opinion of the Commission the petition... Становището на Европейската комисия е, че петицията може вече да не бъде, да бъде прекратена за разглеждане, защото двете разпоредби на ГПК в Полша, които противоречаха на европейското законодателство, са променени и това е публикувано в Държавен вестник август 2013 година. Така че за нас проблемът е решен. Muy bien pues si, si está así. Добре. Имайки предвид какво каза Европейската комисия, прекратяваме разглеждането на тази петиция. Последната точка от дневния ред е точка 18. Ервин Михелер относно неговата италианска пенсия и Италианската пенсионна агенция или Националния осигурителен институт на Италия. Давам думата на колегата. Много благодаря. В този случай трябва да кажа, че прекратяването на плащанията на пенсия от Осигурителен институт на Италия не се основава на европейско законодателство, което твърди, че трябва да има продължаване на плащанията за инвалидност, независимо в коя държава е лицето, дори в случаите, когато тази пенсия по инвалидност идва от държава членка и когато тази пенсия вече се е превърнала в пенсия по старост. Не, не е ясно дали европейското законодателство е било нарушено от Осигурителния институт на Италия. За това, за да опазим правата на вносителя, вносителят според нас трябва да се обърне на национално ниво към Солвит. трябва да даде личния си осигурителен номер в Италия на тази организация, за да може лесно да бъде намерено неговото досие. La cuestión, la cuestión es que el peticionario viene aquí a pedirnos ayuda y si nosotros le devolvemos otra vez a su país de origen a decirle, oiga, no, mire, usted se ha confundido. Добре, проблемът обаче е, че гражданина се е обърнал към нас и сега ние какво да му кажем? Не, обърни си обратно и се свържи с италианските власти. Извинявайте, е, какво правим? Подаваме си топката един на друг. Европейската комисия няма ли някакъв път, е, посредством който да може да се помогне на този гражданин? Европейската комисия ще го посъветва да се обърне към Солвит. Защото на базата на информацията, която ни е предоставил в, в петицията към вас, не можем да определим дали има нарушение на европейското право. Не можем ще го помолим да ни предостави повече информация. To... Можем само да го посъветваме да се обърне към Солвит и да се обърне към националния законодател. Питер. Питер има думата. Да. Ще направя предложение. Смятам, че трябва да, прехвър... да подадем тази информация на вносителя. Първо да се обърне към Солвит с този конкретен случай. Също така можем да кажем на вносителя, че на базата на информацията, която ни е предоставил, ние не можем да кажем дали има нарушение на европейското законодателство или не. Може ли да ни изпрати допълнителна информация, бихме могли да го попитаме, ако разполага с такава. Основният проблем при тази петиция, според мен, е, че Осигурителният институт на Италия не си говори с вносителя, така че трябва да се установи диалог и, и вносителя не знае защо а, му е спряна пенсията. А, трябва да оставим петицията отворена и да предадем тази информация на а, съответния вносител. Той трябва да се обърне към Солвит. Ако има допълнителна информация, може да ни подаде тази информация. Поне аз така разбрах, че иска да подходим Европейската комисия. В такъв случай аз бих направил още едно предложение. Ние сами да се обърнем към агенцията, да обясним, че е възникнал подобен проблем и да положим усилия за свързване с страната на вносителя на петицията. Така ще можем да обясним проблема и да настояваме съответно за получаване на обяснение. Благодаря. В част първа на дневния ред нямаме други въпроси. Преминаваме към част Б петиции, чието разглеждане се предлага да бъде прекратено възоснова на получен писмен отговор от комисията или други получени документи. Моля секретарята да отбележи разглеждането на точката. И каза председателя, закривам заседанието, но всъщност го направих доста преждевременно, защото имаме някои точки в раздел Б, които трябва да останат отворени. 36-та точка делото Мацони 1531 от 2012 година също така. Освен това, ме уведомяват, че по петицията за европейско гражданство има доклад. Нещо много полезно. Госпожа Занука иска да останат отворени петиции с номера 64, 65, 67, 14, 46, 14, 61, 14 no. okay. Като че ли не е 42, казва председателят. 63. Ето, сега ще ви дам номерата. 1444, 45, 46, 1441 и 1542. Всички те са от 2012 година. Това е по доклада за гражданството. Освен това имаме 1298, отново за гражданство, въпроси на двойното гражданство. Делото Юген Дан се разглежда отделно, защото е много интересно за Харватия. 979 е неговия номер. Да, виждам, казва председателя. Благодаря ви. Мисля, че вече всичко е ясно. Предавам тази информация на секретарята и вече мога да закрия заседанието. Perdón, que no, no, no se cierra porque el señor, el señor Peter ya quiere decir algo. Bueno. Всъщност, казва председателя, извинявам се, но не можем да закрием все още. Заповядайте, давам ви думата. Да, исках само да кажа за протокола, че като чили се отнасяме доста лековато към повторното отваряне на петиции, но ми се струва, че би трябвало да бъдем по-внимателни, защото тук имаме разкриването на цяла нова процедура, изчакването с още два месеца. За това ми се иска и мнението ми по този въпрос да влезе в протокола от заседанието. Иначе непрекъснато отваряме, затваряме петиции, това не може да продължава до безкрай и е необходимо въпросът да бъде разгледан. Не казвам, че не може една петиция отново да бъде разгледана, но не това да става до безкрай. Благодаря ви, казва председателят. Мисля, че по този въпрос имаме съгласие. Надявам се да няма други изказвания и сега вече закривам заседанието.